Какво правиш, бе? Колко пъти ще откриваме съда? Мисия Европейски, зараз е, уделя е, паном гласу. Kolejnym punktem porządku... Ще дам думата на представителя на съвета и на комисията. Първият дебат е за механизмите на засилено економическо управление. Ще изслушаме изявлението на представител на съвета и на представител на комисията. Ще се запознаем също така с резултатите от срещата на върха на 7 май. Ще се занимаем и с стратегия 2020 в контекста на сегашната економическа и финансова криза. По-нататък, последици от финансовата и економическата криза, стратегията С-2020 и нейното управление. Още устен въпрос. Уместността на стратегията С-2020 в контекста на настоящата финансова и економическа криза. Яко първи глас забеже в имени Рады Първият оратор от името на съвета, това е държавният секретар господин Каридо. Имате думата, господине. Добър ден, благодаря ви, господин председател. Всички знаем, че днешният период е изключителен период на сериозни